Очевидно се конкурираме с господата Ван Ромпой и Барозо. Очевидно среща продължава, но мисля, че трябва да започнем нашето заседание и да предположим, че другите колеги ще се присъединят към нас по-късно. Приветствам всички, които са тук на това изслушване по политиката по сближаване и стратегията Европа 2020 и започваме с презентация на изследването, възложено от Европейския парламент. Университета Страт Клайд беше изпълнител и нашата колега от Генерална дирекция по регионално развитие на Европейската комисия също ще говори Нека да започнем с госпожа Кристин Хамза. Тя ще представи първото изследване по включване на европейските водещи инициативи в политиката по сближаване. Заповядайте, имате думата, госпожо Хамза. Благодаря ви, че ме поканихте да се изказвам днес пред вас. Ще се опитам да обобщя много задълбочено проучване, само за 10 минути, така че нещата се опасявам ще бъдат доста повърхностни, но ще се радвам да отговоря на вашите въпроси след изложението. Първо искам да ви разкажа за това какво направихме в рамките на нашето проучване и може би ще бъдете заинтересовани да се запознаете и със самото изследване. Нашата задача беше да проучим водещите инициативи и да установим как те могат да бъдат изпълнени и свързани с фондовете от общата стратегическа рамка. Така че първо ще говоря за водещите инициативи и после ще разгледам как те са свързани с фондовете по общата стратегическа рамка. Ние извършихме също така проучвания на конкретния опит от сега изпълняваните програми и проучихме успехите и неуспехите от приложението на практика на Лисабонската стратегия. И също така ние подготвихме пакети от резултати и имахме пътни карти за всяка една от водещите инициативи и препоръки на всички нива, които имат отношение към тези водещи инициативи и тяхното изпълнение. Започвам с заключенията. И смятам, че основното заключение от това проучване е, че Средствата заделени по Лисабонската стратегия доведоха до тематична ориентация, която има много висока стойност. Затова смятаме, че Лисабонската стратегия е добра основа за сегашния период и че тази стратегия е довела до по-тематично ориентиране. Второ, стратегията Европа 2020 продължава тази посока, която е правилната посока и освен това регламент или предложението за регламент за фондовете по общата стратегическа рамка подкрепя изпълнението на целите на стратегията Европа 2020 година. Обаче все още няма достатъчна взаимно, взаимна обвързаност между различните инструменти, стратегии, политики и законодателство особено що се отнася до фондовете по общата стратегическа рамка и тяхната взаимна свързаност с водещите инициативи. Също така няма достатъчно вързаност между Европейската стратегия и националните стратегии, обаче се води в момента дейност в тази насока, защото ситуацията се променя в сравнение с това, каквато тя беше, когато ние започнахме нашето проучване. Говорим за седем водещи инициативи, които са изброени в стратегията Европа 2020 година. Тези инициативи се намират на различни етапи от своето изпълнение. Но всички тези седем инициативи са насочени към три цели, интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. И всички те се вписват в целите на Европа 2020. Нашият първи анализ беше посветен на това, как водещите инициативи са свързани с фондовете по общата стратегическа рамка и ние разгледахме съответните регламенти регламентите, както отнасящи се до водещите инициативи и до конкретните фондове. Що се отнася до първите регламенти, то те също са свързани и с фондовете, най-вече фонда по сближаване и фонд за регионално развитие, но също така и социалния фонд и фонда за развитие на селските райони. но все пак няма достатъчна взаимна обвързаност. И това най-вече въжи за регламента за многогодишната финансова рамка. Той изобщо не визира водещите инициативи, докато в регламента за Европейския фонд за развитие на селските райони се визират само три такива политики. Сред тях е младеща в движение, Водещите инициативи включват пет фонда от общата стратегическа рамка като инструменти за реализиране на водещите инициативи. Тук различните цветове означават различни неща. Ярко-червения цвет посочва кои са инструментите и каква е как, интензивността на взаимната свързаност. Ако имаме светло-червен цвят, то тогава няма изрично визиране, но, например, ние говорим за това, че Фонда за регионално развитие се отнася и към политиката младеща движение. И най-светлия цвят говори, че или в неявна форма се съдържа позоваване на, на тези инициативи или изобщо не се съдържа. Може би тази таблица ви се струва много сложна, но що се отнася до самите регламенти, отнасящи се до водещите инициативи, то във всички регламенти за инициативите се визират фондовете, обаче, що се отнася до предложенията за фондове, особено социалния фонд, то там не винаги се визират съответните инициативи. И това е пакетът от нашия анализ. Ние разработихме многомерни пътни карти. Тези пътни карти състоят от три нива за изпълнение на водещите инициативи. Първото ниво е европейско ниво, второто ниво е нивото на държавите членки и третото ниво е регионалното и общинско ниво. Второто измерение е времето, краткосрочните периоди от една-две години, средносрочните периоди е следващия финансиращ период, период за финансиране, извинете, и дългосрочния период, това е периода до 2020 година ние различаваме четири вида действия. Първо, вид А, това са стратегическите политически действия. Категория Б, това е категорията на инструментите и програмите. Категория С, това са пилотни дейности. И категория Д, това е изпълнение в най-широки смисъл на думата. Ако обединим всички тези измерения, получаваме една пътна карта, която е резултат от нашето изследване. И аз, за съжаление, нямам време да обясня по-подробно какво представляват нашите пътни карти, но за всяка една водеща инициатива сме разработили подобни пътни карти. И също така разглеждаме всички фондове, разглеждаме за какъв период, какви видове действия се предприемат и на какво ниво. Тук виждате един упростен модел, показващ различията между водещите инициативи. Например, Съюз за иновации. Виждате, че има много краткосрочни дейности, означени с синьо. Червените линии означават средносрочните дейности и зелените дългосрочни. Виждате тук също разбивката по нива европейско, национално и регионално. Както виждате, на европейско ниво са средоточени много дейности. От друга страна, Що се отнася до програмата Умения и работни места е една програма, която съсредоточена на нивото на държавите членки и основната дейност се пада на държавите членки. Особено това въжи за дейности по Европейския социален фонд. Разбира се, това е една много простена схема и тя показва как пътните карти могат да отразят резултатите. We have, um, I have three slides. И накрая искам да ви покажа три слайда с нашите препоръки. Отново нещата са много опростени тук. Първо, ако пътните карти за водещите инициативи се създават, трябва задължително да се отчита аспекта териториално сближаване. Не е възможно да се постигне съюз на иновациите без да се отчита териториалното измерение тъй като трябва да отчитаме разликите, които съществуват, например, между Нидерландия, Румъния и Полша. И разбира се, това е за всяка една страна. Искам да кажа, че има различия между различните страни. И това, разбира се, ще отрази върху изпълнението на водещите инициативи. Освен това, взаимната обвързаност между водещите инициативи и фондовете от общата стратегическа рамка не се признава според нас достатъчно, не се осъзнава достатъчно. В сегашното предложение за регламента за общата стратегическа рамка не се осъзнава, че има нужда от по-голяма взаимна обвързаност. И също така извличането на полуки не се използва достатъчно за бъдещите периоди. Затова, за съжаление, не може да се постигне достатъчно добро изпълнение на тази много усложнена дейност и тази доста сложна комплексна взаимна връзка между водещите инициативи и фондовете по общата стратегическа рамка. Също така нашите препоръки, свързани с водещите инициативи, и политиката по сближаване, това, което ние предлагаме най-вече на Европейския парламент, разбира се, това е само предложение, предлагаме Европейския парламент да гарантира съчетание и координация между водещите инициативи, и политиката по сближаване, по време на изпълнението на тези инициативи Европейския парламент следва да следи как се развива този процес. Разбира се, работните групи трябва да дават своя принос, що се отнася до конкретните теми. Що се отнася до участието на регионалното и общинско ниво, то вече значителна дейност се извършва на тези нива и отново сегашната ситуация с подготовката на регламента по общата стратегическа рамка – в момента е на етап много по-напреднал, отколкото етапа, на който ние подготвихме нашето проучване, обаче необходимо е да се дадат едни ориентировъчни предложения за това как трябва да действат регионалните и общинските органи на управление при действията, свързани с водещите инициативи. Един друг важен въпрос е, че на нивото на държавите членки трябва да се сключват конкретни териториални пактове или договори, това е така, защото органите за управление на регионално и общинско ниво много често не са достатъчно наясно с европейските инструменти и стратегии, защото те се разработват на нивото на Европейския съюз. И последно по място, но не е по значение, необходимо е да се засили трансфера на ноу-хау Това е нещо, което трябва да се извърша в рамките на изпълнението на водещите инициативи. Мисля си, че успях да си пазя времето. Много ви благодаря. И ще трябва да напусна малко по-рано, за това, ако имате въпроси, е, бих искал да ви помоля да ги зададете по-рано, ако е възможно. Ако няма някакви въпроси, които колегите незабавно биха искали да зададат, може би по-късно колегите ще пристигнат и тогава може би ще има повече въпроси към вас. That's not our tradition, Jens. That's why we are not doing it, but we don't... Разбира се. А, е, това, че няма въпроси, не означава, че ние не харесахме вашето съобщение. А, Ян иска да зададе въпрос. Ян, сповядайте. Имам един концептуален въпрос към вас. Когато четем стратегията, интересното, може би аз съм го пропуснал, интересното е какво е всъщност взаимоотношението между Лисабонската стратегия и водещите инициативи. Вие говорите, че вие анализирате примери от практиката, конкретни примери и реалното изпълнение. Въпросът, който задавам е свързан с това, че ние се опитваме да реконструираме начинът на мислене на авторите на водещите инициативи – ние се опитваме да разберем от какво те са ръководили, когато са замислили тези водещи инициативи. Моите заключения не са много положителни. Тоест това е едно констатиране на фактите. Ние имаме някакви водещи инициативи и сега вече нека да ги изпълняваме. За мен това е анализът мисля си, че не е имало много предварително вложена мисъл. Но все пак, какво смятате за успехите и неуспехите спрямо Лисабонската стратегия и връзката между тези успехи или неуспехи и водещите инициативи? Защото методът на Лисабонската стратегия беше методът на отворената координация, той доведе до провал. Задава се въпроса. Дали този метод ще се прилага и към водещите инициативи? Какво мислите ви за това? Ще отговоря на втори въпрос първо. Заключенията от нашите проучвания на практиката при изпълнението бяха много широки. Моето заключение е, че по принцип структурните фондове се използват за политиките, провеждани от държавите членки. Всички знаем това. В някои държави членки стратегиите не бяха съвсем добре съгласувани с замисъла на европейско ниво. И в крайна сметка програмите бяха коригирани така, че отговарят повече до стратегията на Европейския съюз. Защото ние не се движихме в посока към Лисабонската стратегия, нещо, което беше задължително, затова бяха внесени тези корекции. Обаче имаше корекции в посока доближаване до Лисабонската стратегия. Затова е моето заключение е, че Лисабонската стратегия и съсредоточаването върху нея доведоха до по-голямо ориентиране към европейски стратегии, стратегии на европейско ниво. И това заключение според мен е изключително важно. Това е първото, което искам да кажа. И един друг аспект е, че на общинско ниво никой не знае и никой не го е грижа, ако мога така да се изразя, за Лисабонската стратегия. Това са сложни стратегически проблеми и те не се разбират, чисто и просто казано, те просто не се разбират на общинско ниво. И проблемът е, че и средствата не могат да се освоят заради това. Просто има средства, които не са освоени по редица програми. И в края на програмния период средствата се изразходват просто за нещо. Not, this is not something which is uh, east-west, it's е, и това мога да ви кажа дори за моята страна Австрия. И що се отнася до връзката с фондовете, то предишните водещи инициативи и изобщо като цяло тези водещи инициативи не са нещо лошо. Те са нещо като една шапка, в рамките на която се използват всички възможни инструменти, за да се постигне дадена цел. И смятам, че като цяло това не е лоша идея. И има редица инструменти, не само структурните фондове, има също Хоризонт 2020. Въпросът е обаче да се използва по последователен начин целият този инструментариум – И затова не смятам, че водещите инициативи са лоши идея. И авторите им вече посочиха това, какви инструменти могат да се използват. И също така беше посочено, че може програмите да се впишат в тези идеи. И също така някои пътни карти вече са разработени например, за ефективното използване на ресурси, но тези пътни карти се отразяват момента на реално изпълнение и сега може да се направи нещо, за да се подобри използването на средствата и да се осигури по-голямата и по-добрата връзка между фондовете и водещите инициативи. Благодаря ви. Няма други желащи да се изкажат по това съобщение. Затова ще помолим представителя на Европейската комисия от Генерална дирекция регионално развитие да представи проекта Устойчив растеж. Е. Господин Фихтер, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, госпожи и господа. Преди всичко искам да благодаря на Парламентарната комисия по регионално развитие за възможността да представим своя труд от последните месеци. Той вече е публикуван. Дано техниката не ни подведе, за да виждате и екрана. Ще ви представим е, нашето практическо ръководство в областта на иновационните и изследователски е, стратегии за интелигентна специализация. Съгласно регламентът, който предстои да бъде е, прият, ще обърна особено внимание на основните полки и препоръки, проистичащи от е, нашето изследване, защото те имат значение за следващия програмен период и дейността на регионите. Ще обърна внимание и на практическите аспекти и ще изтъкна примери за добра практика на регионално равнище. Съвсем накратко искам да ви припомня, че в предложението на комисията за следващия програмен период имаме предварителни условия за националните или регионални изследователски иновационни стратегии за интелигентна специализация. Това дава възможност да се инвестира в иновации, но въпросът, който си поставяме в практическото ръководство е как регионите могат да се възползват от иновациите в рамките на политиката за сближаване в основните насоки енергетика, е, изменения на климата и зелена економика. Това ще бъдат основните насоки на бъдещата политика. Защо е необходимо практическото ръководство? Основната му идея е да кажем, че интелигентното и устойчиво развитие са две страни на една и съща и е, монета. Те трябва да вървят за ръка за ръка в един комплексен подход, който да сложи край на разпокъсаността в секторните подходи. Така ще се помогне на управляващите органи е, да интегрират аспектите на устойчивия растеж е, в предстоящите иновационни стратегии и да е, покажат, че те действително са смислени. За регионите е полезно от гледна точка на растежа, работните места и економическите възможности да свързват интелигентното и устойчивото начало. В ръководството се очертават и практическите пътища а, за работа, а, за бъдещите оперативни програми и се посочва какъв е натрупания положителен практически а, е, пример. Това не е отвлечена абстрактна наука. Това са съвсем конкретни практически указания за регионите в бъдещия програмен период. Какво е съдържанието на ръководството? То изяснява как се свързват интелигентното и устойчивото начало. Какви мерки и действия а, трябва да се а, разработват на стратегическо равнище. Също така трябва да се осветли а, ролята на а, всички държавни и обществени органи, както и на ключовите заинтересовани страни в разработването на регионалните иновационни стратегии. Избрали сме три основни насоки на работа – екоинновации, екосистеми или биоекономика, ако предпочитате да ги наричате, и устойчива енергетика – Събрали сме 18 примера за добра практика а, в ръководството, които а, дават добра ориентация как може да се а, работи и за напред. Това е добро послание както за управляващите органи, така и за заинтересованите страни. Ще кажа няколко думи за ключовите послания в ръководството. На първо място, то набляга на необходимостта да свържем интелигентния с устойчивия растеж. Когато иновациите са свързани с устойчивата енергетика, например, или секо иновациите, има допълнителни предимства за регионите, създават се допълнителни работни места, реализират се по-високи темпове на растеж. Тоест, говорим не за лукс, а за жизнена необходимост. За устойчивото развитие в рамките на иновационните стратегии – е необходима дългосрочна визия. Все по-актуална става целта да се премине от постепенни, дребни усъвършенствания към радикални иновации, които водят до корено преобразяване и така регионите могат да бъдат катализатор на промяната и да обединят е, всички заинтересовани страни и субекти, които работят както по отношение на устойчивото развитие, е, така и на интелигентния растеж. Така всеки регион може да намери своето място и да реализира предимствата си. Тук няма универсален подход, няма панацея. Всеки регион трябва да изясни в каква посока може да развива иновационния си капацитет. Някои е, обръщат по-голямо внимание на биоекономиката, е, други на възобновяемите енергоисточници, в зависимост от обективното положение. Друго ключово послание е, че е много важно да се направи обективен анализ на съществуващото положение, на капацитета, на слабостите, на пречките и възможностите. Един слот анализ, който ще изясни а, дали регионът е подобен на Силициевата долина или трябва да търси своята реализация в друга посока, а, за да постигне устойчив растеж. Мерките трябва да са както от страната на предлагането, така и от страната на търсенето. С други думи, трябва не само да се разчита на субсидии, но и да се търсят пазарно ориентирани мерки за насърчаване а, на, примерно, реализацията на биопродукти. Така се постига а, синергия с други е, инициативи и програми и е, се активизират все по-голям брой заинтересовани страни. Университетите работят е, с регионалните и местните власти, търговските палати, малките и средните предприятия чрез тях и особено регионалните агенции за развитие са изключително важни субекти в зависимост от ориентацията към горско стопанство, биоекономика или енергетика, един или друг компетентен орган ще излезе на преден план. Как ще се развиват тези ключови области? Първо, екоинновациите. Ресурсоефективната економика е, е тема на водеща инициатива, за която стана дума в предишното изложение. Екоиновациите са съществен елемент за преодоляване на предизвикателството. Екоиновациите могат да бъдат въведени в всички отрасли, не само в информационните и комуникационните технологии, в високите технологии, но и примерно в хранително-вкусовата промишленост и други отрасли, които не са високотехнологични. И нещо още по-важно. Екоинновациите засилват конкурентоспособността на регионите и на техните малки и средни предприятия, особено когато говорим за трансгранично сътрудничество и за създаване на работни места там, където се инвестира в екоинновации. Преминавам към услугите за развитие на екосистемите. Съществува добра практика, на трупане положителен опит – Мнозина пренебрегват значението на природната среда за иновациите като основа и източник на вдъхновение за разработващите ги. Но има големи предизвикателства, които трябва да бъдат преодоляни и те е, диктуват необходимостта от е, такива технологии. Измененията на климата, ускъдицата на водни ресурси, е, биоразнообразието и така нататък. Потенциалът на биоекономиката е огромен. Голям брой региони могат да се ориентират към производство на биопродукти, малките и средните предприятия могат да предложат е, новости, които да се приемат добре на пазара. И накрая устойчивата енергетика. Е, много добре знаем какви са целите за 2020 година тройната двайсетица, но да не забравяме и целите за 2050 година. Повечето региони трябва да започнат и започват е, субективна оценка на капацитета си по отношение на енергийната ефективност и възобновяемите енергоисточници. Така ще се подберат и от е, устойчива е, гледна точка и от социална гледна точка най-подходящите проекти. Планът е, очертава пътя, по който да се върви за подкрепа с европейско финансиране на най-сполучливите иновации. В ръководството подчертаваме, е, че трябва да се прави разлика е, между вече утвърдените инвестиции в по-традиционни отрасли като като енергийната ефективност и възобновяемите енергоисточници на местно и регионално равнище. Това е изключително важно. Накрая сме подбрали няколко успешни проекти. Примерът е от Австрия, от Штирия. Имаме един клъстер около град Грац. Това е световен клъстер а, е, за а, е, компетенции в областта на устойчивата енергетика. В клъстера участват е, всички партньори от региона, близо 180, впечатляваща бройка, като се замислим е, има и голям брой малки и средни предприятия, които предлагат услуги е, на партньорите. И нещо още по-впечатляващо. Отвоената концентрация е, на предприятия, създаването на над 5000 нови работни места в региона – и относителния дял на самофинансирането. Първоначално е, частните фирми е, практически не можеха да самофинансират проектите си. Сега самофинансирането постигна е, близо 40%. Най-яркото доказателство за устойчивост на проектите. Говорим не само за екологична, но и за финансова устойчивост. Можете да намерите в интернет на нашата страница пълния текст на практическото ръководство. Е, то може да ориентира заинтересованите страни е, как да работят е, с държавните, регионалните и местните органи, как да се прилага междуведомствения подход, което е от полза за постигането на целите на Европа. Благодаря. Благодаря. Има ли коментари или въпроси? Аз имам един въпрос. Не знам доколко можете да ни информирате за дейността на Генерална дирекция регионално развитие във връзка с подготовката на регионите за бъдещата им интелигентна специализация, за която говорихте. Проявяват ли интерес регионите? Бихте ли ни разказали малко по-подробно? как ще се разширява политиката в тази връзка. Платформата за регионалните иновационни стратегии едва що беше пусната в интернет и веднага се появиха десетки региони, които изявиха желание да се регистрират и да се възползват максимално от подготвителния период – за да представят своите а, е, стратегии на национално или на регионно, регионално равнище, за да бъдат качествени, съдържателни и а, е, да могат а, е, да се впишат в политиката на сближаване. Регионите настояват обаче да бъдат посъветвани, да бъдат насочвани и за това Ръководството, за което говоря, е само едно от е, поредицата ръководства, които изготвяме. Имаме за е, широколентовите услуги, имаме за университетите и така нататък. Знаем колко голям е интереса на регионите и за това излязохме е, с това практическо ръководство, за да могат те да подготвят качествени програми част от дейността ни, която организираме и на равнището на държавите членки. Партньорски проверки, поредица семинари. Държавите членки и регионите е, са взаимно полезни в партньорските проверки. Благодаря. И аз имам въпрос. Не всички сме добре запознати с органиграмата на Генерална дирекция регионално развитие. Тя май се промени. И за това бихте ли ни обяснили? Тук пише, че сте ръководител на екипа устойчив растеж. Но устойчивия растеж не изчерпва съдържанието на интелигентната специализация. Има ли други е, екипи, сектори, отдели, които работят по интелигентната специализация? Когато казвам интелигентна специализация, това е общото понятие и имаме общо практическо ръководство, което ръководим съвместно с научното звено в Севиля, т.е. имаме и научно обезпечаване на проекта. но имаме и други проекти, като например широколентовата връзка между университетите а, за улесняване на устойчивия растеж. Взаимодействаме, защото е, регионалните иновационни стратегии са хоризонтални по а, своята природа и е необходимо едно ръководство, което да посочи е, по-скоро економическите аспекти, връзката с други е, дейности, като широколентовата връзка. Мога да кажа, че това е само елемент от по-голямата конструкция. Гледам вашите действия, които са набелязани тук. Как се вписват интелигентните градове аз зная, че проекта за интелигентните е, градове е в ресора на друга генерална дирекция. Да, наистина, това е генерална дирекция енергетика, но и в ръководството подчертаваме, че споразумението на кметовете, инициативата интелигентни градове или ниско въглеродно развитие на градските е, райони, са все възможности да се освояват средства по линия на Кохезионния фонд. За това обърнах внимание на обвързването на интелигентния растеж с устойчивото развитие, най-вече е, в градските региони. Виктор Бощинаро. Благодаря, госпожо председател. И в общия регламент, и в конкретните регламенти за отделните фондове, като че ли сме обсебени от изграждането на институционален и административен капацитет. Нова политика, нови подходи и така нататък. Какво ще може да направи Генерална дирекция регионално развитие за самите региони за да повиши капацитета, знанията им, уменията им да изпълняват нова регионална политика. Тъкмо по начина, по който вие говорихте. Това е жизненно важно. Иначе всичко друго ще остане лукс за познавачите и нищо повече. И преди да ви дам думата, разбирам, че госпожа Хамза тръгва. Имам един въпрос към нея. Има огромна асиметрия в разпределението на средствата по водещи инициативи и по източници, т.е. отделните фондове, които ще ги финансират. Има ли някакви рискове да не бъдат достатъчно добре отразени в регламента и оттам да няма достатъчно средства водещите инициативи? Отговорът ми е, че най-важно ще е съответното споразумение за партньорство в отделните държави членки. Трябва да се гледа отвъд структурните фондове. Като, например, Хоризонт 2020 и така нататък. Това е единия субект. Другият органите, които разработват пътните карти за водещите инициативи. На практика, взаимодействието между отделните субекти е важна задача и на държавите членки, и на комисията, на парламента, на всички – структурните фондове трябва да се използват за реализиране на стратегията Европа 2020, а водещите инициативи са начина по който ще се постигнат нейните цели. Това се постига чрез пътните карти и всички вие в парламента, комисията, трябва да а, следите отблизо а, как се развиват нещата. И така, отговор сега да чуем на въпроса на господин Буштинаро. Да, напълно съм съгласен с вас колко важно е да има връзка между капацитета, знанията, уменията и ноу-хауто. Организирали сме в почти всички държави членки вече е, форми за обучение за държавите членки и регионите – и когато казваме, че 102 региона вече са се регистрирали в платформата за интелигентна специализация, това не е теоретично упражнение, а предстояща практическа работа. Идната седмица в Страсбург е, има среща на представители на регионите, които ще сравнят своите проекти за регионални иновационни стратегии и е, това е своеобразна партньорска проверка на извършената до сега дейност. Сложен е подхода, нов е и е важно всички в Европа взаимно да си помагат. Някои региони са по-напред, натрупали са повече опит в изпълнението на политиката на сближаване – други е, искат да ги догонят. Отзивите са положителни. И има голямо желание да се работи по места през следващия програмен период. Благодаря. А сега може да минем към следващата презентация. Господин Маркус Тилинг, на който ще говори за общата стратегическа рамка и политиката за постигане целите на стратегията за 2020 година. Благодаря, дами и господа. Добър ден на всички. Благодаря за възможността да представя на нашите идеи за общата стратегическа рамка. Тя е инструментът, който предполага се би трябвало да попълни празнината между водещите инициативи, целите за 2020 година и регламентите, които са свързани с партньорските споразумения и програмите. Ако ми дадете 3 минути преди да започна представянето на моята тема, ще ви покажа химнат, който пеем. Когато става дума за европейските фондове и тяхното по-добро оползотворяване. Надявам се, че слушате внимателно. not, you will have to sing yourself. Um, ще трябва, може би ще трябва да не го изпеете самия, самия вие. It worked when, when we tested it. Um,

Thank you very much. I hope you all could tune in. Благодаря. И това, това, което видяхме е, тук, е, че дори и в е, малки мащаби, когато се използват добре европейските пари, те крият големи възможности за съставане на работни места, за економии, за по-ефективно използване на е, природните ресурси. Но, както казах, това всичко е в едни ограничени мащаби, но отговаря на целите на програмата 2020 година. Според нас, общата стратегическа рамка, така както беше актуализирана от комисията и сега тя е приложение към общите насоки и тя ще ни помогне заедно с указанията да създадем връзка между водещите инициативи и целите на програмата Европа 2020 година. целите по отношение на промените в климата за 2020 година са най-добре известни, но аз бих искал също така в този контекст да спомена водещата инициатива за ефективно използване на природните ресурси, а също така и стратегията за биоразнообразието до 2020 година да прекратим загубата на биоразнообразие, нещо, което не можахме и останахме да направим до 2010 година. Всичко това трябва да бъде част от а, а, нашите усилия. Както споменах, в миналото, пък и сега, стратегиите ни е, са били добри, е, насочени към изпълнение на целите на две, за 2020 година, но техните възможности все още не се използват широко. И затова смятаме, че общата стратегическа рамка е особено важен документ. Документ, е, чрез който ще прехвърли мост между целите на европейските цели, между европейските цели и инициативи и оперативните програми и споразуменията за партньорство. Именно за това особено важно е това, че тази обща стратегическа рамка сега е вече дадена в приложение, което и дава необходимата тежест нещо, което е прието и от парламента, и от съвета. Каква е ролята и функцията на общата критическа рамка? Тя трябва да осигури последователност и координиране между различните политики и инструменти, водещите инициативи, финансирането на целите по отношение на предотвратяване на измененията в климата, и поставяне в центъра на вниманието на устойчивото развитие, хоризонталните принципи залегнали в 8 и 9 е, член. Както е известно, много местни органи на властта не разбират какво на практика значи поставянето в центъра на вниманието на устойчивото развитие. Именно тук общата стратегическа рамка дава отлични, много точни насоки как трябва да е, функционират тези програми. И, и може да послужи а, е, като насока за, за а, е, разработване на партньорски споразумения. Няма да се спирам на всичко, но, например, а, в, в отношение на транспорта, общата стратегическа рамка предвижда определене на приоритетите и как транспорта ще допринесе за мобилността на гражданите, за устойчивост, за намаляване на парниковите газове. И във връзка с Бялата книга за транспорта трябва да кажем, че предвиждаме 60% намаляване на емисиите на парникови газове. Особено важно е че ще трябва да работим в условията на увеличена мобилност и същевременно да намалим а, вредите за околната среда на тази увеличена мобилност. Друг важен елемент на общата стратегическа рамка, който споменах и по-рано, това е идеята устойчивото развитие да бъде по-осезаемо, особено когато става за подбиране на проектите, за проектирането на оперативните програми. Ясно е, че трябва да подбираме най-ресурсоефективните варианти на програмите. Е, друг начин за е, осигуряване на последователност е да избегнем всичко това, което може да има отрицателно въздействие върху околната среда и климата. Ефективно използване на ресурсите, дългосрочно мислене, и за това колко струва едно или друго решение по време на цялото негово използване от начало до края. И накрая, но не последно по а, значение, обществените поръчки също трябва да бъдат е, екологосообразни. Колкото до управлението на отпадъците, което е особено важно, тук много е важна е иерархията на отпадъците. Европейските фондове трябва да бъдат освоявани, за да помогнат намаляването, подмогнат намаляването на обема на отпадъците за по-голяма преработка, рециклиране – и всичко и тези съображения трябва да бъдат част от целият програмен цикъл. знаете, че най-малко 20% от бюджета на Европейския съюз трябва да бъде използван за борба с промените в климата. И има, предлагат се и някои ключови инициативи, е, това, което ви показвам, в никакъв случай не е изчерпателно, но поне ви дава представа в каква посока ще вървим в бъдеще. И е, в каква насока трябва да се разработват и е, споразуменията за партньорство. Както виждате, вече имаме натрупан известен опит европейските фондове да се използват за постигане на целите на Европа 2020 в рамките на, на общата стратегическа инициатива, да се дадат на, даде на за стратегически насоки на страните членки и на местните власти, как да подготвят договорите за партньорство и как техните действия да бъдат по-последователно насочени към постигане на целите на стратегията за 2020 година. Благодаря. Сега ще дам думата за въпроси и изказвания. Ако няма такива, аз ще ви задам един въпрос. В, в регламент имаме така наречените а, примерни а, споразумения за партньорство. Защо не казвате договори за партньорство, а казвате споразумение за партньорство? Не ви, не ви критикувам по, по, по, по този пункт, а просто искам да разбера дали този подбор на термини е направен умишлено. И как се отнася той към това, което очакваме от правителствата и местните власти като партньори трябва да, да се извина. И то, защото аз се опитах да се приспособя към езика, използван от съвета. Договорът за партньорство трябва да има, да бъде висококачествен, да има своята тежест, да бъде част от националните стратегически рамкови програми, да бъде ръководен документ, който е, съдържа елементи от е, рамката за изпълнение на задачите. В него да се включат указания за разпределението на средствата и така нататък. Затова може би трябва да се поправи и да говоря по-скоро за договори за партньорство в този контекст. Председателката. Защото ставаше дума за споразумение, не за договори, за това попитах. Втория ми въпрос е следният. Вие представлявате една от европейските институции, които ще бъдат е, участници в тези партньорски споразумения или договори за партньорство. Как е, оценявате подготвеността, е, капацитета на институциите в цяла Европа, особено в новите страни членки, да участват в такива партньорства, за да може това да се вземе предвид при по-нататъчното разработване на политиката. Готови ли са те за това или имат ли необходимия капацитет? могат ли да поемат тази отговорност? Както знаете, е, работата по програмите вече е започнала. Моите колеги участват в този процес. Участват в работни групи в различните страни членки. Процеса на съставяне на програмите върви с различна скорост. И мисля, че въпроса за капацитета и отговорността на неправителствената организация има две страни. От една страна е, сме свидетели все още на немалко пречки, трудности по пътя към пълноценното участие в процеса на изготвяне на програмите. От друга страна, сме свидетели на факта, че има богат материал, с който може да се работи неправителствените организации разполагат със значителни ресурси и с квалифицирани кадри. Но тези, но тези, тези едното и другото са, са свързани с трудности. В известен смисъл неправителствените организации, някои гледат на тях като а, по-скоро на пречка в някои отношения. Но разбира се, това съвсем не е така според нас. През последните месеци работим на място, опитваме се да си изясним елементите на националните цели, какви са, какво финансиране е необходимо, работим върху показателите. Така че връзката с хората на място, с местните общности – с е, вникването в тяхното мислене ще ни даде допълнителни възможности, които ще бъдат е, вероятно много полезни в процеса на разработване на програмите. Ако няма други изказвания или въпроси, може да минем към следващата лекция. Това е един от най-големите поддръжници на иновациите Еса Халме. И много се радваме, че сте тук. Давам ви думата. Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа, може би съм твърде прагматичен в моя подход и виждам нещата, които обсъждаме тук от гледна точка на регионите. Искам да кажа първо няколко думи за моя регион. Половин милион души живеят там. Този регион е ориентиран към научно-изследователската дейност. Голям процент хора make... Имаме също така идеи за големи промени и се опитваме да постигнем успехи и да споделим за тях. Баща ми ме е учил, че това, което е добре планирано, понякога може да не се изпълни с успех за това, що се отнася до стратегията Европа 2020 година и вършите инициативи. Там има добри идеи. И е важно, разбира се, да се определят целите и това виждаме в европейската политика. И имаме добри планове и сега трябва да направим така, че да изпълним този план, а дяволът понякога се крие в детайлите. Затова трябва винаги да сме много внимателни. Винаги все нещо се случва. И това означава, че когато един университет, е частна фирма или орган за обществено управление действат, то те са включени в една мрежа от други действащи лица и новите идеи идват от тези мрежи и за това трябва да мислим как да зададем цели, които да ни водят към изпълнението на целите на Европа 2020 и да бъдат включени всички действащи лица в съответната сфера. Имаме ясни цели и трябва също да сме и по-гъвкави. И това означава, че трябва да отчитаме и това, което се случва на общинско ниво. На европейско ниво има огромни суми, които са заложени в бюджета, но на общинско регионално ниво това означава, че ние имаме твърде малко възможности да постигнем целите, които иска да постигне Европейския съюз. Обикновено в регионите с население от 1-2 до 10 милиона трябва да се извършат много сериозни промени, за да може наистина да се изпълнят резултатни дейности. За това всички органи на управление, всички действащи лица на регионално ниво започват със своето регионално тълкуване на целите. И ние се стремим да видим откъде могат да дойдат ползите за нас. И затова ние обмисляме какви промени трябва да извършим. и ние се стремим да дадем и своя финансов принос, за да постигнем тези цели в съответствие с принципите на финансиране. И когато се опитвате да видите благоприятните възможности, а не проблемите, то има много сериозен риск от прекомерна регламентация, прекомерна регулация – защото когато проблемът се реши, вие знаете, че проблемът е решен, но когато има благоприятна възможност, вие не винаги можете да прецените какво точно трябва да направите и дали това ще бъде добро или зло, добро или лошо. И ако прекомерно е стрикна регулацията, това може да ви попречи да постигнете нещата, които са по-добри. В момента трябва да помислим как да създадем система, която да ни позволи да се придвижваме напред. И ние вече говорихме днес за това, за националната политика, за регионалната политика. Ние виждаме, че националните политики обикновено са по-традиционни и по-консервативни, отколкото инициативите, подемани на регионално ниво – и това също се отразява в подготовката на програмите и споразуменията или договорите. Няма значение как се наричат. Мисля, че господин Фихтер каза по-рано, че много е, е важно за иновационната политика да не се мисли само за високи технологии, но също така че могат да се предоставят нискотехнологични продукти и услуги, обаче от иновационен характер, така че те да променят самата природа на продуктите и услугите, които до тогава са се предлагали. При подготовката на нашите програми Най-важното за нас е, че единствения реален критерий е дали сме постигнали целите на стратегията Европа 2020, това е дали сме излезли на глобалните пазари, на световните пазари. И от тук е въпроса дали можем да използваме европейските средства да подпомогнем нашите следователски центрове, предприятия да излязат на международния пазар или дали можем с тези европейски средства да дадем повече възможности на нашите предприятия и следователски центрове да излязат на глобалния пазар, да участват в глобалната економика. Разбира се, тук трябва да средоточим повече върху целите от по-виш порядък. И разбира се, това въжи за такива цели като устойчиво, социална отговорност, технологическо лидерство – ние трябва да мислим за това как да бъде Европа по-конкурентоспособна. Не да се стремим да се състезаваме с пазарите, които печелят благодарение на ниското заплащане на труда. Ние трябва да състезаваме чрез по-високото качество, чрез това, че добавяме стойност. Разбрахме, че за да постигнем промени, Трябва да имаме новаторски системи и трябва да мислим системно, а не просто да чакаме да получим заявки. Нещо, което аз наричам политика на почтенската котия, без да правим нищо. Трябва да имаме мрежи от контакти която да обединява заинтересованите страни и действащите лица, така е, че те да работят по програми и да намират благоприятни възможности. Всичко това по системен начин. И накрая имам един слайд, не знам доколко може да прочетете, но през първите три години на съществуването на клъстера, по медицински науки, който ние наричаме здрави и биология, така е, го наричаме този кластър. И през първите три години този кластър и участниците в него използваха за изграждане на мрежите, а след това те започнаха вече да разработват технико-економически обосновки и сега вече преминават към конкретни проекти. Този клъстър вече е много конкурентоспособен и той се конкурира с престижни подобни клъстери в САЩ и в Канада. И ако се зададе въпроса дали това е история на успеха, която става дума за отделен проект, ние не можем да говорим, но ако оценим цялата стойност на системата, каквато е клъстър, ще видим, че той носи реална полза реални положителни резултати. Затова ние не трябва да мислим само за успех в конкретните случаи, трябва да имаме по-системен подход, когато оценяваме нашата дейност и резултатите от нея. Благодаря ви за вниманието. I... Uh, Благодаря ви. Дали има желащи да зададат въпрос или да се изкажат? Няма. Да, Мария. Благодаря ви, госпожо председател. Аз бих искал да благодаря на оратора за изключително интересната информация. Аз бях научен работник. Работих в университет. И Знам, че в много университети се извършва блестяща научно-изследователска дейност. Знам, например, че такава дейност се извършва в Мадридски университет. Така че, може би, вие бихте могли да говорите за факта, че научно-изследователската дейност, извършена, извършвана извинете, от университетите, има нужда от финансова подкрепа от фондовете в публичния сектор, включително европейските фондове. Миналата седмица научих, че трима испански изследователи заедно с Масачузетския институт от технологиите получиха награда за изготвяне на робот, който а, помагаше при лечението на сериозни заболявания. Eh, за това смятам, че е много жалко, че частният сектор инвестира толкова малко в научно-изследователската дейност. И наистина смятам, че е много важно да има такава мрежа от а, научни работници на европейско ниво. Една такава мрежа ще позволи да се продължи научно-изследователската дейност. И университетите по този начин ще могат да използват по-ефективно наличното финансиране. И има примери на такива мрежи. Има примери на това, как пациенти в определен град са получавали лечение от специалисти, които се намират в друг град или дори в друга държава, благодарение на подобни мрежи. Така че в Европа имаме прекрасни научни работници, много добри научни работници. Така е в моята страна, Испания. За това може би, чрез съвместната ни работа, ние ще можем да преодолеем кризата и да постигнем прекрасни резултати при това, разумно използвайки средствата. Да, благодаря ви. Както сигурно видяхте на слайда, въпреки малките букви, древния шрифт, има ясна разлика между финансирането от структурните фондове и етапа на изграждането научните програми са унези, които са в основата на изследователската дейност. Трябва първо да създаде инфраструктурата, която позволява да се извършват конкретни изследвания. И що се отнася до мрежите от контакти, то аз мисля, че ако испанските университети работят в тази сфера, предполагам, че те вече са установили контакти с нашия кластър. Защото дори и в Google може да наберете името на кластера, за който говори, да видите, че там участват много университети, 50 университета, е, така че сигурно и испански университети участват. Моята идея беше, че трябва да създадат контакти и мрежи от контакти и трябва да създаде необходимата инфраструктура, за да се поддържат тези мрежи от контакти. И, разбира се, трябва да се намерят средства за научно-изследователска дейност. Аз не съм специалиста в този конкретен сектор и разчитам на испански опит в тази сфера – каква е ролята на органите за местно самоуправление в целият този процес на изграждане на системи, подпомагане на изграждането на мрежи от контакти и подпомагане на иновациите. Ние имаме трояка роля. Първо, ние изграждаме платформи, благодарение на които действащите лица, които обикновено не се срещат и нямат контакти и успяват да установят такива контакти. Например, е добре да се подпомогнат университети да установят контакти, особено когато тези университети или следователски центри работят в различни сфери. Второ, това, което правим, е, че в нашия регион има сериозни традиции в областта на иновациите – и ние обръщаме специално внимание в нашия регионален съвет на този въпрос. Ние подпомагаме унези, които преди не са работили в сферата на иновациите, да участват в такива процеси, както и в процесите на обмен на идеи и на опит, това, което аз наричам кръстосано опрашване. И за съжаление, хората все още са доста скептично настроени. Те не могат да повярват, че публичният сектор иска да подпомага подобни дейности. Например, на национално ниво научно-изследователските центрове много често не могат да установят контакт с съответните органи за управление. И разбира се, нашата роля беше първо да помислим. И да помислим. Ако хората смятат, че публичният сектор не може да доведе до някакви успешни примери от практиката – ние трябва да разчупим това мислене и да потърсим добри идеи и да свикнем, че трябва да поемаме поне малки рискове. Така че това беше ролята на органите за регионално управление. И ако говорим за структурните фондове и хоризонта 2020, то тяхната роля е да се изгради капацитет в обществото, така че да могат наистина да бъдат изпълнени целите на тези документи. И органите за обществено управление трябва да намират нови възможности, да подпомагат реализирането, използването на тези възможности. Тоест, нещата не са така, както бяха преди десетина или повече години, вие имате някаква идея и може да я разработите в гаража. Не, сега вече в момента трябва да имате сътрудничество. Но вие говорите за това, че отделните проекти са само част от изграждането на една цялостна система. И по този начин могат да се гарантират иновациите чрез системен подход. Разбира се, това е много по-сложно. Предизвикателствата са повече. много е трудно да създаде една система от нулата. Как вие се справите с това предизвикателството? Както вие знаете, ние имаме различни видове платформи, ние обединяваме от тези, които имат нови идеи и също така ние имаме политика за регионално развитие, за иновации на регионално ниво – и ние се стремим да създаваме такива платформи, които да служат на целите на регионалното развитие. Голям проблем с политиката за иновации е стандартизацията. Трябва да можете да мислите за иновации, но също така трябва да помислите по какъв начин да приспособите вашата политика за иновации, вашата платформа за постигане на иновации към конкретните лица и организации, които участват в тази платформа. И няма тук стандартни решения. Във всеки един случай се подхожда различно. За съжаление, нямам време да говоря в повече подробности. Но ние смятаме, че можем да съчетаем нещата по такъв начин, че да намерим начини за постигане на иновации и да проправим една пътека чрез подпомагане с финансиране, така че да се постигнат най-добри резултати, които пък също да привличат допълнително финансиране. Един друг скандинавски регион сега ще ни бъде представен от господин Ерик Бирквист от региона Вастерболтън. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за любезната покана и възможността а, да дойда днес да говоря за нашия опит за работата с Кохезионния фонд и предимствата от него. В тези 10 минути смятам да започна от обща картина и да мина към конкретните факти по-нататък. В днешния взаимно свързан свят се случват все повече процеси и събития и то все по-бързи темпове – Швеция можем да кажем, че е почти нова държава членка. Ние не сме сред е, страните основателки, но имаме дългогодишен опит в сътрудничество с другите европейски страни и с други региони на света. Ще ви дам някои примери за това как е, политиката на сближаване има реален ефект за нас и как я обвързваме с политиката в други посоки. Всичко се случва на местно равнище. Там, където живеем, където работим. Няколко думи искам да кажа за региона Вестерботен, един от европейските региони, с четвърт милион население, а в същото време територията е по-голяма от бългийската, рядко населене е този е, регион, което означава, че трябва да се специализираме интелигентно. Необходими са комуникации, особено широко лентов достъп до комуникационните мрежи. I'm right. So let's go on. Okay, I need that click. Uh, Много богати сме на природни залежи, имаме е, горски е, ресурси, е, рудни изкопаеми, включително злато. И най-важни са човешките ресурси. Около 40 Хиляди са учащите се е, в средни училища или в университети. Uh, uh, Богати сме и на възобновяеми енергоисточници, е, използваме силата на вятъра, на водата и на слънчевата енергия. Политиката на сближаване – често води до ефект, който много рядко се обсъжда, като че ли се приема за очевидна даденост. Когато сравним положението преди и след присъединяването към Европейския съюз, трябва да бъдем обективни. Последиците от съвместното изграждане на Европа се трупат постепенно и трябва да бъдем търпеливи – Връщайки се назад, трябва да кажем, че политиката на сближаване ни дава прекрасни възможности да се учим. Имаме кохезионен фонд, структурни фондове, социален фонд. Всички те ни предлагат големи възможности да работим заедно, които ни потикват в действителност да работим заедно. Ако трябва да кажем кое е най-важното за Европа, именно това е шансът и фактът, че ние работим много по-активно и по-тясно с останалите страни, със своите съседи, е, с Европа. Така се разпространяват е, добрите идеи. Критична маса за един толкова рядко е, населен регион като нашия е населението защото трябва да се работи на регионално и на местно равнище, както и на равнището на отделните региони в Европа. Разпределението на финансовите средства има първостепенно значение. Ние сме на 600 е, км от е, столицата и много по-далеч от седалището на финансовите институции и на фондовете, които ни помагат не само с финансови средства, но и с идеи, с възможности за освояване на средства и от други фондове. Мисля, че това са общи проблеми за всички. Решаваме ги, като създаваме платформи, за събиране на идеи и подходи за решаване на проблемите в съответната област. За това сме е, създали е, структури, които изпълняват дейността за постигане на целите на политиката на сближаване. Работим на макро равнище, работим на административно равнище над 2, както и на регионално равнище. Създали сме всички необходими структури на регионално равнище – разработваме регионални стратегии съгласно водещите инициативи и стратегията Европа 2020 година. Нашата дейност се структурира около приоритетите на стратегията Европа 2020 година, като ги съчетаваме с собствените е, приоритети. Така е, се осигурява и по-голяма степен на прозрачност. Работим е, е, в мрежата на районите в северната част на Европа, те са в Швеция, Финландия, останалите северноевропейски страни. Така се натрупват знания за Европа и за нашето място във все по-добре опознатата Европа. Имаме и макроекономическо сътрудничество в Швеция. Над 50% от територията на Швеция и около 10% от населението попадат в обхвата на тези най-северни райони на Европа. И това има много голямо значение за нашето развитие и за работата на региона. Балтийската стратегия и е, програмата за Балтийско море също функционира на посочените равнища. И във всички тези мрежи. На следващото равнище, над 2, фактически това е равнището на структурните фондове – на това ниво на структурните фондове ние работим с съседните държави членки и е, взаимодействаме много по-успешно, отколкото в миналото. Така стигам до конкретните примери за проекти за сътрудничество, които ни помогнаха да участваме в кохезията. Аз мисля, че изводите е, въжат е, и за водещите инициативи. Важна е комуникацията. Ако не се поддържат работни контакти, ако не общуваме помежду си, то тогава проектите не се развиват както трябва. Важно е общуването между хората. Ако вземем е, за пример цифровият дневен ред. Над 16 милиона евро бяха вложени за разработване на широколентовата мрежа у нас и сега сме сред най-напредналите региони в Швеция и можем да работим много по-успешно, като имаме предвид колко големи са разстоянията в нашия регион и колко рядко е населен той. При рядко населените райони трябва да се разработват дистанционни решения, като например електронно здравеопазване, електронно образование. И именно тук искам да подчертая, че когато разработваме решения за електронно здравеопазване, поради големите разстояния, ние фактически говорим за достъпност Достъпност при нас означава огромно разстояние между мястото, където живее човекът и медицинското заведение. В Брюксел достъпност може да означава задръствания по централните улици на града. Наистина, трупа се положителен опит и той трябва да се обменя все пак съобразно особеностите на региона или града. Така по-ефикасно и целесообразно ще се изразходват средствата. Както казах, ние сме много богати на природни а, залежи, разработваме ги а, с помощта на европейски средства, натрупваме биомаса а, за производство на биогазове и биогорива, които се използват в хладилни инсталации. както и за отоплителни инсталации. Някъде в е, Южна Европа, може би, е, за хладилните инсталации е, ще бъде по-интересен проекта. При нас отоплението е от жизнена важност. Основен сървър на системата е в отдалечена северна част на Швеция – И мисля, че като се използват нашите природни дадености, за нас се създават възможности, а ние предлагаме предимства пък на останалата част от Европа. Разполагаме с огромни пространства. Ако искате а, да направите изпитвания на автомобили, заповядайте в Швеция, заповядайте в Финландия – така Европа като цяло ще функционира по-добре. И това е добре за всички нас. Имаме преработвателна промишленост на основата на добивната ни промишленост. Много успешно развиваме информационните технологии, които създават много работни места. Положителният опит от този проект се разпространява в цяла Европа, защото проблемите и предизвикателствата са едни и същи – трябва да добавя, че и възможностите са едни и същи. Богати са ни горските фондове. Въпросът е как можем да ги използваме и могат да се изграждат многоетажни сгради от изцяло обновяеми материали, които са стабилни, устойчиви и а, това може да е от полза за цяла Европа и за целия свят. Това, което е полезно на местно равнище, съобразно специфичните особености на региона, може да се разпространи в една или друга форма в останалите държави членки. Обърка се реда на представянето. There. So when we build Europe, we have to build it and we have to Ние трябва да градим Европа от всички посоки, иначе Европа няма да е устойчива. Средствата за сближаване и сътрудничество ни помагат да разпространяваме идеи, да използваме своите възможности, да посочваме възможностите, които при нас биха могли да използват и останалите, така се създават предимства и възможности за Европа като цяло. Ние се радваме, когато нашите идеи, нашите средства, нашите фирми, нашите продукти могат да бъдат полезни за останалата част от Европа. Така Европа става по-добра. Във всички страни и всички региони. Стратегията Европа 2020 година ни помага да осмислим днешното състояние на нашия регион, както и да го използваме като репер за сравнение с бъдещото състояние, което искаме да постигнем. Ето тук е, сме дали пример как желаем да участваме във всички дейности, които ще подобрят живота на европейските граждани. И най-сетне, всичко, което вършим, може да бъде наречено водещ опит. За нас политиката на сближаване има огромно значение и в нашия регион, и в съседните, ако нямаше сближаване в Европа, някой рано или късно щеше да го измисли. Благодаря. Thank you very much indeed for your interesting... Много ви благодаря за много интересното а, тълкуване на а, темата. Давам думата на желаящите да вземат отношение или да зададат въпрос. Okay. Once again, thank you very much. Тъй като няма въпроси, благодаря ви още веднъж и продължаваме с последната точка от дневния ни ред, 25-та точка регионални стратегии за промишлените райони в Европейския съюз. Благодаря, господин председател. Днес беше доста натоварен ден. И за това ще се опитам да не ви изтощавам допълнително. Най-напред ще отбележа, че в условията на економическата криза, която последва финансовата криза, някои страни стоят по-добре от други. И това са страните, които имат достатъчна промишлена база. Тоест, кризата показа значението на традиционната економика и на европейския социален модел – затова е необходимо да продължим да развиваме промишления си капацитет. Има две възможни стратегии за Европейския съюз. Едната предполага подкрепа за промишлената политика. Политика, която се води в голяма степен от Европейската комисия. Тоест, трябва да се средоточим вниманието си върху съдържанието – за бързо териториално развитие. Нещо, за което трябва да се използва Европейският фонд за регионално развитие. И бих искал да се спра на начините, по които Европейският фонд за регионално развитие може да се използва, за да се подпомогне промишленото преобразование на най, преобразуване на най-промишлено развитите части от Европейския съюз. Значи, от една страна имаме промишлено развитие, от друга страна структурни промени. В регионите, за които става дума, трябва да се постигне максимално висока конкурентоспособност. В моя доклад разглеждам начините, по които може да използваме промишленото наследство в съществуващите високо развити промишлени райони. Какви умения трябва да има работната сила, какви са пречките, които ще трябва да се преодоляват, когато става дума за привличане на инвестиции в развитите, отдавна развитите промишлени райони. Също така се спирам на инструментариума. Какви средства могат да се използват за решаване на тези проблеми? Какви финансови възможности дават структурните фондове, например? Възнамерявам също така да анализирам потенциалните последици от различните подходи в е, район, регионите на Европейския съюз. И по какъв начин може да свържим а, е, възможностите на използването на ценните книжа с а, е, структурните а, проблеми на регионите. Взимам няколко традиционни региона Лил, Манчестер, Лиеш и Лил, за да могат да очертая промените, които са настъпили там а, през годините. Надявам се, че този а, проблем, а, този анализ ще ни даде възможност да идентифицираме инструменти, които могат да ни помогнат да очертаем развитието на тези райони в бъдеще, които могат да се използват за да, им, да подпомогнем тяхната структурно развитие. Тоест, това са основните цели на този доклад по собствена инициатива. Ще бъда благодарен, ако колегите ме подкрепят и разбира се ще посрещна с благодарност техните предложения. Благодаря. Господин Гайер, има ли забележки, изказвания? Изглежда, че няма. И за това сега ще закрия нашето заседание. Ще се видим в понеделник на 17 декември.